Bene. Buongiorno a tutti, diamo inizio alla commissione. Добър ден на всички. Имаме доста работа в комисията днес след обед. Един доста пълен със събития ден имаме днес. Надявам се, че тъй като няма коментари, приемаме дневния ред. Заседанието днес след обед ще се излъчва по мрежата. Разбира се, ще започнем с точка 3, но искам да приветствам с добре дошли от голямата делегация членовете на Комисията по развитие на селското стопанство от долната камера на Италианския парламент. И така, започваме с точка 3 отмяна на някои остарели актове на съвета в областта на ОСП. На базата на междуинституционалното споразумение, като целта му е опростяването и на законодателството и неговото съкръщаване като обем. Ние, разбира се, работим доста по тези а, въпроси и доста от а, актовете, които са изброени, а, предстои да бъдат отменени. Тъй като не са изпращани никакви възражения в рамките на трите дни, които са фиксирани като период, се счита, че докладът е приета в съответствие с правило 46. Комисията иска ли да каже нещо? Не. Добре, тогава преминаваме към четвърта точка. Специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза. Докладчикът е Габри... Габриел Мато Адровер. Състои се а, този доклад от разглеждане на определен брой изменения и допълнения, свързани с а, тези мерки, а, касаещи най-отдалечените райони. В светлината на Лисабонския договор комисията пред, предлага някои изменения, някои адаптации, които да актуализират текстовете и за това ще помоля докладчикът да вземе веднага думата, за да ни обясни. Благодаря, господин председател. Тази програма, както знаете, касае само най-отдалечените райони – на Португалия и Холандия всъщност територии, обаче ако не функционират тези програми, то тогава селското стопанство, земеделието ще изчезнат като такива в тези най-отдалечени райони. От 1981 година са предприяти някои мерки, които са и приети, но а, вече те, повечето от тях са изчерпали своята сила. А, за това трябва да бъдат изменени, допълнени, е, тъй като економическите економическото развитие на тези отдалечени райони трябва да бъде подкрепено. Изобщо за каквато и да е економическа дейност се виждат твърде много затруднения в тези отдалечени райони, но особено за селското стопанство, като например снабдяването с достатъчно фураж за животните, които се отглеждат в тези райони. знаем, че снабдяването с, храни за животните, с, с някои препарати за растение растениевъдството са много важни за селското стопанство. През 2006 година а, настъпиха някои промени – промени в посоката на програмите, касаещи подкрепата за земеделието в тези най-отдалечени райони. И какво става сега с най-отдалечените райони в времената на криза? Необходимо е тези системи да бъдат подкрепени, за да продължат да функционират, защото и без това най-отдалечените райони са тези, които пострадаха най-много от кризата. Разбира се, всичко това трябва да е в съответствие с Лисабонския договор. Какво искаме да направим? член 349 на Лисабонския договор призовава за разработването и реализацията на конкретни специфични мерки по отношение на най-отдалечените райони и тяхното селско стопанство. А, тези промени, за които споменах от 2006 година, а, означават също така, че нова версия на комитологията трябва да бъде приложена, особено що се отнася до висококачествените продукти. И особено ам, съответните висококачествени продукти, които са с, с географски происход от а, тези най-отдалечени райони. Означаването на региона на происход, както всички знаем, е изключително важно. Също така мерките по, а, в сферата на растениевътството означават много а, за опазването на тези специфични земеделски култури в отдалечените райони. Поне до сега нещата вървяха добре в съответствие с тези програми. Ние искаме също така да дадем възможност на тези райони да получават увеличаваща се помощ, за да могат да вървят в крак с най-новото в земеделието. Това е мярка, която се предлага както от комисията, така и от Европейския парламент. Що се отнася до споразумения с трети страни, като Колумбия и Перу, знаем, че преговори се водят с Меркосур, така че сметките няма да се плащат само и единствено от сел, селскостопанския сектор. Ще трябва да се разпределят тези разходи а, по-равно, предизвикани от кризата. Но ще трябва и да се преговорят и подпишат нови а, споразумения, за да предвидим, разбира се, и компенсации за селското стопанство в Европейския съюз местните, специфичните, локални продукти и продукти с географски происход от а, а, Европейския съюз трябва да бъдат взети под сериозно внимание. Трябва да можем да гарантираме високото качество на хранителните продукти, особено по отношение на здравословността на суровите и преработени селскостопански продукти. Има и много традиционен износ, който е характерен а за тези най-отдалечени райони. Има още нещо от основно значение, с което трябва да се съобразим във връзка с правилното функциониране на програмите. Системата за мониторинг, това нещо много важно, защото иначе никога няма да бъдем уверени, че а, правилно се формулира адаптира и реализира дадена програма. А, авансовите плащания на помощи е нещо, което се оказва, че е необходимо, жизнено необходимо а, за най-отдалечените райони и тяхното селско стопанство. Има също така финансови предложения, които разбира се всички ние очаквахме и това ще предизвика промени, но искам да подчертая, че предложените промени са напълно основателно. Финансирането на тези програми до сега се оказа не особено адекватно и това се дължи най-вече на факт, е, от това се познава по факта, че селското стопанство в най-отдалечените е, райони е, намалява като обем и като производство. Особено за определени селскостопански продукти е много важно да продължим с подкрепата си, като например домати, вино и така нататък намаляването на митническите тарифи за бананите във връзка с подписване на споразумение с а, Бразилия, Перу и други, а, също е лош удар за селското стопанство на най-отдалечените райони. За това 30 милиона, които се пред предлага да бъдат предоставени, е, са съвсем правилно определени като суми. И трябва, според мен, да има абсолютно конкретизирана целева помощ, която да бъде за подкрепа на фермерите, отглеждащи банани за да можем да осигурим една жизнеспособност на селското стопанство и то стопанство, което ще е, произвежда висококачествени продукти. Селското стопанство в най-отдалечените райони, накрая искам да подчертая, е изключително важно. Това съм го подчертал многократно в доклада си и се надявам, че на, по време на посещението си нашата делегация от комисията тук на 31 август в Канарските острови ще разбере, разберат членовете наистина колко изключително важно е селското стопанство. Това е не само заетост, но и начин на живот. И накрая искам да благодаря на своите колеги от Франция, Канарските острови, Испания. И също искам да благодаря много и за становището предоставено от Комисията за регионално развитие и окол... също и Комисията по околната среда. Наистина няколко месеца здраво поработихме и съвсем накрая искам да благодаря на всички останали, които пък толкова много а, проектоизменения предоставиха, защото това всичкото, което разискваме, е много важно за самото съществуване на най-отдалечените райони. Благодаря много. А сега започваме дебата. Госпожа Ранска си. Е. Благодаря, господин председател. Бих искала да отправя един въпрос към Европейската комисия за моята страна. В доклада има много важни елементи, особено по отношение на някои култури, да кажем бананите. Производителите на банани в Европа поръчаха едно проучване, което са предали на Европейската комисия и искам да попитам представителите на комисията дали са имали възможности вече да разгледат този документ и какво мислят за него. Задавам въпроса, защото положението с производството на банани на Канарските острови е изключително тревожно и предвид миналото е много важно да се знае каква е позицията на комисията. Сега колегата Албеш. Agradecer com, sinceramente ao colega Gabriel Mato благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря Габриел за този много качествен доклад от огромно значение за сълскостопанския сектор. Първоначално този доклад бе формулиран по много по-различен начин и, и не критикуваше програмата по сей. Но сега, след влизането в сила на Деслабонския договор, наистина имаме един много значителен доклад. Сами, самият аз съм представител на най-отдалечен район и благодарение на промените. Нашите региони станаха много по-автономни, много по-независими. Също времено обаче след присъединяването към Европейския съюз политиката трябваше да се промени и благодарение на ПОСЕЙ нашите политики бяха променени и Посей първоначално не, отго, не, отго, не отговаряше на нуждите на нашите най-отдалечени региони. В продължение на години обаче и след съответните промени ние получавахме компенсации, защото а, тези два региона са, са много далече от, а, кон, от континента Продължихме да поддържаме и традиционно производство на продукти благодарение на помощите на Европейския съюз. Благодарение на тези две програми а, беше възможно и да, да приспособиме до известна степен нашите производства към необходимите и да получим и съответни компенсации, по-специално, що се отнася до производството на млечни продукти на Азорските острови. А, това е. Продукти, които са подложени на много строг контрол, чието стандарти са много високи и също времено и поради естеството на самото производство и отдалечеността не са много конкурентно способни. Някои от помощите обаче трябва да бъдат увеличени, например при в областта на животновътството. Новите, новите методи на гъвкавост ни позволяват сега да се приспособиме към новите условия Възможно. увеличението на помощите е 10% и това помага, спомага много за приспособяване на продукцията. А също, също времено Знаете, че и климатичните условия в този регион, в регион на Азорските острови са особени и са необходими както държавните помощи, така и помощите на Европейския съюз за поддържане на производството при, в, по-критични и трудни условия. Благодаря на всички. за изработването на този доклад, който сега е много по-амбициозен, отколкото първоначалната му версия. Господин Дантен, благодаря, господин председател. И аз бих искал да благодаря на докладчика и да му благодаря за качествената работа. Най-отдалечените региони са далеч от е, е, очите и понякога далече от сърцата ни, но тези региони са потърпевши вследствие на споразумения, подписани с трети страни. Току-що споменахме проблемите, свързани с бананите. Бих искал също така да спомена и производството на ром, производство, което е много важно за някои от отдалечени райони, но нови, нови, нови споразумения ще поставят под опасност под заплаха производството на този продукт в някои региони, защото ще, ще има и производство в, дори включително и в някои от американски региони. След няколко седмици ще посетим един от тези региони и аз ще внеса много изменения, свързани с проблемите. Патрал имате думата. Благодаря, господин председател. Първо бих искала да поздравя Габриел Мато за това, че създаде такъв чудесен документ окоръжавайки развиването на програмата ПОСАЙ колкото се може повече за най-отдалечените райони на Съюза. Знаем наистина, че селското стопанство за тях е изключително важно. Неговата работа обаче на Габриел Мато наистина беше отворена за всички. Ние сме му много благодарни. ПОСАЙ наистина е много а, важна система от програми а, за най-отдалечените райони а, поради географско разположение, но а, трябва да не забравяме, че Болсай има а, пряко влияние не само върху селското стопанство, а изобщо върху економиката и социалното развитие на тези най-отдалечени райони и архипелази. А сега ни сме изправени пред едно, едно много голямо предизвикателство, а именно споразуменията с Маркосюр и тяхното влияние върху селското стопанство на районите, за които говорим. В съответствие с това споразумение между Съюза и Маркосюр най- уязвимите райони, като например най-отдалечените, а също така и най-чувствителните сектори, като например месопроизводството и преработката на Азорските острови, да кажем, ще бъдат засегнати от тези споразумения. И така ситуацията економическата в тези най-отдалечени райони ще се влуши. Тези острови нямат същите възможности за преодоляване на криза, за преструктуриране, като другите региони на Европейския съюз. А освен това и палитрата от възможности е много ограничена. Преструктурирането, възстановяването е много по-бавно от това, което се случва в другите региони на Европейския съюз. Освен това, плек производството и месопроизводството. Това са изключително а, важни производства и а, квотите трябва да бъдат приведени в съответствие. Наистина ПОСАЙ трябва да бъде разширявана и задълбочавана и е прав а, Габриел Мато да изисква повече финансиране, да иска а, повече гъвкавост и прозрачност, защото най-отдалечените райони и техни, тяхното население имат нужда от сел, селското си стопанство. Да, благодаря господин Майер и после Серчо. Благодаря ви. Докладът е отличен. Той повдига редица изключително важни теми. Аз обаче като юрист е, искам да повдигна някои допълнителни въпроси, които придобиват все по-голямо значение. Например, този за преките плащания, за развитие на селските региони и <clears throat> темата кога да се прилага делегиране и кога изпълнителни актове. Делегираните актове са особено важни и значението им за парламента ще расте защото те ни позволяват да внасяме нашия принос в изпълнението, докато преди това беше от областта на комитологията. В редица изменения се споменават делегираните изпълнителните актове. В предложенията на, предложенията на комисията до сега винаги са били приемани, но не сме преминявали от един режим в друг, спрямо предложенията а, на комисията. Затова предлагам а, сериозно да обмислим въпроса. Когато комисията предлага изпълнителни актове, което означава, че парламента няма да има влияние, трябва ли да приемем това решение или не бихме желали да продължим да внасяме своя принос и да преминем към режима на делегирани актове. И мисля, че трябва точка по точка да премислим предложението комисията. Благодаря. Следващия реатор. Трябва да имаме един хоризонтален подход – за да може във всички изпълнителни актове по Лисабонския договор да има последователност. Благодаря, господин председател. Следващия оратор. Според мен е излишно е да повтарям вече споменатите аргументи. Искам да благодаря на докладчика. Доклада му е изключително пълен. Благодаря и на всички от социалистическата група, които допринесаха за създаването на този доклад и координацията на идеите. Предложа... Мисля, че предложението е изключително важно за производството на домати, банани и захар в най-отдалечените райони, както и за създаването на работни места и тяхното приближаване към другите. Защото в крайна сметка тук не става въпрос само за развитие на селското стопанство и специални помощи на районите в трудно положение, за да се стимулира производството и да станат конкурентно способни. Споменате са и проблемите с гаранциите за растителна защита и най-вече е, усилията да се е, увеличи заедостта и създаването на работни места. Аз мятам, че трябва да се увеличи бюджетната дотация. Предложението е недостатъчно. Програмата по ЗЕИ също е недостатъчна. Трябва да сме по-амбициозни. Второ, трябва да има гъвкавост на съвместното финансиране. А, групата на социалистите предлага също да се подобри контрола по границите. Това са три приоритетни аспекта за нашата група. И искам да благодаря на господин Алвиш, нашия докладчик в Сянка и господин Алдровер. Благодаря, господин Готиерес. Сега много да на представителя на комисията. Благодаря ви. Искам първо да подчертая, че за мен и за комисията надежността на ОСП зависи именно от това, доколко тази политика отчита потребностите в най-уязвимите региони, регионите в най-трудно положение. И най-далечените региони са част от, от тях. И именно за това комисията иска да създаде една последователна ефикасна политика за гарантиране и поддържане на селско-стопанското производство в тези региони. По отношение на измененията, които са предложени от докладчика господин Мато, ще разгледам набързо най-важните. По отношение член 349 като правно основание, мисля, че комисията не се противопостава да се допълни този член като правно основание, защото ясно може да бъде заявено, че именно този член на, в рамките на договора изразява най-добре потребностите от, подкреп, от подкрепа и от отчитане на спецификата а, на тези райони. И мисля, че е напълно оправдано това да бъде изразено в законодателен акт. По отношение на качеството а, на а, и, на, именно, и оценката, дефиницията на районите, то комисията също е съгласна и в моята дирекция по-специално ние одобрихме програма за логото в рамките на Европейския съюз и смятаме да съфинансираме една програма размер на 11 милиона евро. С това изразяваме нашата решимост да, комисията да даде своя принос в помощта за тези райони. По отношение на съскостопанските застраховки, за които говорихте, смятам, че не е лошо да изчакаме общата дискусия за предпазните мерки, за страховките, за финансирането на селските стопани, защото той е важен елемент за засилване на сигурността за всички селски стопани и включително на селски стопани от най удалечените райони. мислим, че тези, тези застраховки могат да се финансират с държавни помощи. Но ако това става само изключително чрез държавни помощи, за нас това е, е юри... правен проблем. По отношение на намесата, и международните търговски договори, и тяхното влияние върху производството, ще кажа, че трябва да бдим международните търговски спогодби да не влияят опустошително върху крайно отдалечените райони и селско-спанското производство в тях. Трябва да обаче да избегнем да отидем към а, автоматична компенсация, защото мисля, че между двете има доста голямо разстояние. Комисията не е за автоматична компенсация, както а, споменахме по време на дебата за бананите. Изключително е трудно да се установи точната причина или причинно-следствена връзка, особено в момент на економическа и финансова криза, засягаща целия свят. Трудно е да се въведе подобен инструмент. В замяна на това, оценката на евентуалните последици от една международна търговска погодба е нещо, което комисията може да най-малкото да обмисли. Господин Мато спомена също традиционните обеми, количества. Вие поискахте актуализация. В това отношение до сега комисията беше малко враждебна, защото а, винаги сме и, и, имали чувство, че това ще отвори вратата за а, всякакви спекулации. Ако можем да се споразумеем. От 20 години се определят традиционните количества. Ако се споразумеем, че сега е момента за актуализация, мисля, че можем да се разберем. Но нещо, което комисията не може да приеме, това е една годишна или редовна актуализация, защото подобен подход наистина ще засили спекулациите, но съм съгласен с вас, че 20 годишен период е може би достатъчен, за да се актуализират количествата. По отношение на авансовите плащания на селските стопани, ще ви, преп... ще ви помоля също да изчакаме общата дискусия в... по реформата на ОСП. Защото тук става въпрос точно за начина по който ще се отпускат авансите. Няма никакъв Няка никаква причина да не се е, правят авансови плащания за най-отдалечените райони. По отношение на финансирането и бюджета, не смятам, че е от е, моите компетенции тук да обсъждам с вас бюджета. Ще отчета вашето желание да добавите средства към пакета за край, най-отдалечените райони. Единственото, което искам да посоча е, че е в... трябва да сме внимателни в дискусията. Защото ако допълнителните средства е, трябва да се финансират в рамките на селско-стопанския бюджет, не трябва да знаем, че тези пари ще бъдат отнети от други отрасли, от други селски стопани, защото бюджета на селското стопанство е един и неделим. Тоест, тези пари трябва да бъдат намерени извън селско-стопанския бюджет. Но това трябва да се види а, а, от политиците и от бюджетните органи. Госпожо Гасия, да, получихме това проучване и миналата седмица му посветих два часа, за да го представя. То е изключително конструктивно и показва точно какви са разходите, цените, себестойността при условията на производство в най-отдалечените райони и какво е развитието на а, съотношението цени, себестойност и а, приходи. В момента сме на ръба на пропастта, защото селския стопанин в най-отдалечените райони е, получава изключително малка печалба, която не му е достатъчна. И нещо, което ми харесва много в това изследване, което не разглежда само един отрасъл, примерно банано производство, а цял набор економически дейности, сълскостопански дейности в най-отдалечените райони. То е много надежно и може да служи за основа за политически дебат, когато трябва да се реши колко пари ще се сложат в пакета за помощ на най-отдалечените райони райони, за да може да бъде запазено производството в тези райони. Но пак ще кажа, на този етап все още не мога да се произнеса, тъй като и без това не е моето... Равнището ми не е достатъчно, за да се произнасям. Господин Алвеш, вие споменахте увеличението с 20% за специалните режими на доставка – ние в комисията предложихме това, но тук пак има разлика между нас с изискването за бюджетна неутралност. Предложението на комисията е, настоява за бюджетна неутралност, препоръчвайки гъвкавост, докато вие и вашите колеги искате това, този, тази сума да бъде добавена към общия бюджет. Но пак ще кажа, това е решение, което трябва да се вземе от бюджетните органи. Накрая, <clears throat> господин Майер, вие наблегнахте на значението да се анализира за всеки случай по-отделно класифицирането на инструментите, делегирани актове или изпълнителни актове. Смятам, че сте прав. Е, мисля от името на комисията, че в регламента по сей ние следвахме общия подход по отношение на общата организация на пазарите и преките плащания за гарантирането на развитието на селските райони и продължаваме да, подхо... да по същия начин към регламента по СЕИ. Целта ни е да защитим и правата на парламента и максимални възможности за сътрудничество с парламента. Верно е, разбира се, че трябва да се анализира всеки случай по-отделно, за да се види дали предложението на комисията ви харесва или не. Благодаря на господин Бош от името на комисията и сега за заключителни думи давам, давам думата на господин Благодаря, господин председател. Бих искал първо да благодаря на всички колеги, които взеха думата. Бих искал да благодаря и на представителя на комисията. Това е наистина един амбициозен проект от доклад, но смятам, че е също твърде реалистичен. Всяка мярка бе е, разгледана подробно и аргументирана, като се взе вид мнението на всички заинтересовани страни. Същото въжи и за измененията. Прав сте, че трябва да помислиме какво да бъде а, чрез делегирани актове, какво чрез изпълнителни. Благодаря на комисията за предложенията. Благодаря за това, че споменахте, че вървим по един и същи път, че наблегнахте на положителните страни, а не на спорните проблеми а, елементи и знам. и всички знаеме, че най-отдалечените райони са една а, възможност за развитие на Европа а, и имаме естествено известни противоречия и свързани с финансирането, но се надявам, че те ще, проблемите ще могат да бъдат решени и ще ги решим. На Понеделник 11 юли е последния срок за внасяне на изменения, а доклада ще бъде гласуван на 19 септември. Сега минаваме към следващата точка относно специфичните мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море. Докладчик Георги Папастамкос това е проекто доклад по предложение на комисията за мерки, касаещи малките острови в Егейско море. След приемането на регламента от 2006 година за мерки, касаещи малките острови в Егейско море, Настъпиха изменения. Комисията в момента предлага някои изменения, свързани с цялостното преразглеждане на програмите по СЕИ, които току-що обсъдихме. Тези острови са от голямо значение за териториалното сближаване на различните европейски райони. Дам думата на господин Папастанкос. Благодаря. в, на, пред, на предишни наши заседания беше обсъдено предложението на комисията. И за това ще бъда много кратък от, относно проекто регламента и специфичните мерки, касаещи малките острови в Егийски, в Егейско море. Ще се спра на две неща. Първо, законодателните предложения, които всъщност ще бъдат едно пре... не едно преразглеждане, а по-скоро едно преформулиране Комисията беше предложила 2011 година като година за преразглеждане на мерките касаещи специфичните острови. Второ, проекто резолюцията и проекто бюджета и двете бюджетни линии в рамките на първия стълб. Това са двата основни елемента, на които искам да се спра и това ще бъде рамката, в която ще обсъждаме а, е, това предложение. Предложението е да се увеличат а, е, помощите с 30% е, и второ, средствата, които не са освоени, да бъдат разходвани за специфични мерки – и евентуално да бъдат прехвърлени в бюджета за следващата година. И третия елемент, това е специфичен или специален режим за доставки. Не става дума само за суровини, става дума и за основни продукти, стоки от жизнено значение, които се доставят от по-големите острови или от континента. И необходимо е да се предвиди и едно по-цялостно преразглеждане в бъдеще на някои а, постоянни проблеми, които ще се поставят а, а, постоянно и за това трябва да разгледаме нещата в рамките на междуинституционните споразумения. Благодаря, господин Станкос. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. А, докато си намеря канала, защото искам да говоря на шведски, а наистина господин Папастанко се свърши чудесна работа. Кои са районите, за които говорим? Говорим за най-онеправдавните райони, и всичките имат нещо общо помежду си, независимо къде се намират по територията на Европейския съюз. А това общо е, че селското стопанство не може да се организира там на базата на едри стопанства на големи земеделски площи, които са съответно и много по-ефективни. Ето това е нещо много важно и не трябва да го забравяме, защото искаме като общност, като съюз да продължим да бъдем силни в своето многообразие. Има острови, има планински райони, а на някои места се отглеждат селскостопански култури на терасовидни площи и още много други специфични неща се вършат в селското стопанство и ние искаме да запазим всички тези специфики. И а, в съответствие с спецификите на всеки район и съответното земеделие, методи на обработване на земята на, са конкретни и са били така създадени отдавна. А дребните земеделски стопанства са типични за тези региони. Разбира се, че на рационална ефективна основа трябва да се поставя производството, било то селско-стопанско или друго, но когато не може, а когато няма условия за това, просто се разработва малка компания. Същото се отнася и до най-отдалечените райони. Още нещо искам да подчертая и искам да го видя разработено още повече отново за а, отдалечените, най-отдалечените райони. Транспорт и логистика. Това са две изключително важни неща. Два елемента, които са въпроса на живот и смърт за економиката на тези райони. Транспорта обаче е местен по принцип. М зависи каква е традицион, традицията, каква е ситуацията и каква е била тя в, да кажем, в Егейско море. Едва ли най-разпространеният транспорт са автомобилите, защото се използват и пътищата морските. Да, благодаря. Господин Даниелис. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Абсолютно съм съгласен с а, току-що казаното от заместник председателя. Но трябва да се съгласим, че това е доста голямо предизвикателство а, за Съюза да се а, посрещнат, да се задоволят тези специфични нужди на тези малки, отдалечени гру, а, или групирани, а, но разпръсна, а, или разпръснати острови в Егейско море. Това е въпрос на оцеляване за населението на тези острови и техните условия за много по-различни от тези на сушата, т.е. на голямата континентална територия. А, им разбира се много демографски специфики също. Защото няма модел, няма а, схема, по която да кажем, да, ето така се развива селското стопанство по всички този, тези разпръснати по Егейско море острови. Но а, туризма, свързан с а, земеделието, може да бъде а, развит. Обаче това са труднодостъпни места, което добавя към разходите и съответно се увеличава цената и за туристическите услуги. в същото време има и опасност от незаконна иммиграция. Това е нещо, което трябва да бъде разгледано отделно и независимо от всички други въпроси за тези острови. И аз смятам, че бихме могли да намерим много конкретни начини да опазим и биоразнообразието на тези острови. Защото има а, начини за отглеждане, както и а, на а, животни, така и на растения, които са характерни само за определени места, за определени острови. А господин Папастанкос каза, че наистина не трябва да се прави само преглед, а трябва да бъдат променени, допълнени, изменени а, законодателните актове Естествено, че и съответните суми, а, които ще бъдат разпределени, са от изключително важно значение за ефективността и успеха. По този начин ще имаме възможност да видим дали има някакви аномалии и ако има такива, как да се справим с тях. Защото, например, транспортирането на сълскостопанската продукция от всички тези разпръснати острови до континента е, добав... е допълнителен разход и това може да бъде подкрепено, защото местните пазари на открито са твърде малки и няма достатъчно потребители за да поемат цялата продукция. Благодаря ви много и мисля, че отново ще говорим за това. Благодаря, Джовани Лавия. Благодаря ви. На първо то ами искам да благодаря на господин Папастанко за отличната му работа по доклада. Режима за отпускане на помощи е осветен от една а, нова светлина. Мисля, че можем да подкрепим шесте точки, които нашият колега предлага на комисията на края на доклада. Аз лично искам да се спра на два аспекта и да формулирам две предложения. Господин Папастамков справо иска да се преразгледа финансовия режим, което означава, че бюджетният орган трябва да се намеси. А за момента това не се предвижда. това е обсъждане в бюджетната комисия. Искам да предложа на комисията в тази връзка нещо, което представих и на последното ни заседание. А именно а, помощи за Сицилия, за някои региони в Сицилия, които са също толкова отделени, просто защото са на острова, островите около Сицилия, е, острови, които са подложени на приток от емигранти, които са много малки, които са отдалечени от е, континента, където производството е, се ускъпява много повече. Разходите по пазарна реализация също са много по-високи от останалата част на Европа. На последното заседание на нашата комисия, Европейската комисия заяви, че обсъжда предложение за малките острови, стига да има искане от страна на една държава членка. И вече има такава държава членка, затова искам да разбера как възнамерява да процедуира комисията от тук нататък. трябва да се създаде нов режим. Имате ли намерение да разширите е, режима за малките острови или ще създадете нов? Благодаря, господин Лавия. ако няма други желаящи да се изкажат, ще дам думата на комисията. Благодаря ви. Мисля, че този път е, мога да бъда по-кратък. Всичко, което казах преди за после, може с, с известна адаптация да се приложи към този доклад. Господин Папастамкос е прав. Става въпрос за преобразуване на текста. Не очаквайте кой знае колко много от това. В момента довършваме един доклад, който ще се разглежда до края на годината и ще имаме достатъчно време да обсъдим различните аспекти в подробности. По отношение на увеличаване на помощите с 30%, както казах за най-отдалечените райони, ще кажа, че сме съгласни при положение, че се запази неутралитетна бюджет, бюджетна неутралност. Предложението не неосвоените средства от годината N да се прехвърлят към годината N плюс 1 създава проблем от гледна точка на бюджета, защото имаме е, годишни е, периоди в бюджета. Бюджета се определя за годината и е, трябва да се вписваме в съществуващите бюджетни правила, които са изключително строги. Госпожо Полсън, подписвам се под всяка дума, която казахте за да подчертаете значението на малките острови и въобще на всички крайно отдалечени райони. И е много важно, както казахте, да не се свежда нашето внимание само до чистото селско-стопанско производство. Аз напълно споделям казаното ваш. Важно е да се запази производството, но това е свързано с запазване и на културата, местната култура – която е изключително ценна за културното многообразие в Европа. И наистина мисля, че намерихте точните думи, за да опишете залога. И ако не а, напипаме най-точната политика, а, а, няма да позволим дългосрочното развитие на тези райони. Споменахте и транспорта. Разбира се, с оглед на географското положение на тези райони, транспортът е проблем. И тук ще спомена две неща. Транспорта от континента до островите е уреден, а, но има какво да се усъвършенства в местния транспорт. Трябва да се подпомогне местното производство и да се намери режим от него да се финансира или да се подпомага транспорт. Господин Данелис много точно описахте какво е необходимо да се направи, за да постигнем целите си. През 2006 година вече преминахме един важен етап, отчитайки спецификата на всеки район и на всеки тип производство, създавайки пакет и мисля, че успяхме. Сметната палата по отношение на отличените райони потвърди това, но това не означава, че не трябва да отидем по-далеч, да търсим адаптирани инструменти, които ни позволят да решаваме проблемите на място. Но както вие сам казахте, дебата трябва да се основава на доклада, който ще такъв какъв ще бъде в края на годината, а не сега при това само леко преобразуване, преразглеждане. Господин Лавия, да, аз приканих Италия да направи такова искане. Но това искане още не е дошло, дошло в моя кабинет, на моето бюро. Не мога още от сега да ви кажа дали отделен режим е, е най-подходящия инструмент или може това да бъде обвързано с съществуващи режим. Това ще се а, обмисли в зависимост от потребностите. Ако проблемите на островите, които Споменахте островите, малките островчета Крис. Сицилия са подобни на малките остров Егейско море. Защо да не разширим географското приложно поле? Това трябва да бъде внимателно проучено и разбира се, ще го проучим в комисията и ако възникнат допълнителни въпроси, ще се обърнем към италианските власти и ще изготвим предложение, евентуално за разширяване на съществуващата система или отделно предложение за, само за островите край Сицилия така че да може да се гарантира оцеляването на тези острови. Благодаря ви. Благодаря, господин директор. И сега господин Пастанко, с който ще направи заключение. Благодаря, господин председател. Просто искам да благодаря госпожа Полсън, заместник председателя, за нейните много конструктивни коментари. Много тя има един много творчески подход и направи един много задълбочен и, и полезен анализ на положението на малките острови, като ги вписа в една много по-широка перспектива за опазване на културата. Бих искал също така да благодаря на представителя на комисията. А сега искам да се върна към казаното от госпожа Паулсън. Да, трябва да забравяме че сълскостопанската Говориме за селско стопанство в модерния му аспект, т.е. екологичните аспекти, социологичните аспекти, но госпожа Полсън ни напомни и чисто географските аспекти, чисто а, климатичните аспекти, включително и културните аспекти на а, проблема. Тоест, а, едно комплексно подход, един комплексен подход. Верно е, че в областта на транспорта има много, много проблеми, включително ам, проблеми свързани с местния транспорт на самия остров, включително и така наречения проблем на двойното двойните острови, т.е най-близо до тези острови са други, по-големи острови, а континента е много по-отдалечен. Така че имаме двуетапен транспорт. Проблемите проистичат от това и е, че много от тези острови са скалисти острови и с специфичен ландшафт. Не трябва също така да забравяме, че освен най-отдалечени райони, тези райони много често са и а, представляват и външна граница на Европейския съюз и включително, освен всички други проблеми, се сблъскват и с проблемите, проистичащи от имиграцията. Крайен срок за внасяне на измененията 11 е юли, както при предишния доклад и на 19 септември доклада ще бъде гласуван тук в комисията. А сега минаваме към точка 6 гласуване. Много ви моля, извадете картите си за гласуване. Става дума за ефективната европейска стратегия по отношение на суровините на колегата Сабро. Комисията предлага стратегия, свързана с суровини в земеделието. Докладчика подчертава стратегическите аспекти в рамките на цялостната хранителна верига. Внесени са 46 изменения, които са обеденени в компромисни изменения. Надявам се, че комисията ИТРЕ ще вземе предвид нашето мнение по въпроса, нашето становище. Ако сте готови, а не разполагате с списък за гласуване. Нека да всеки да вземе в ръка списъка за гласуване. Не дайте да разсева съседите. Готови ли сме? Така. Започваме гласуването по изменение номер едно. Изменение на Мангинес. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прият се. Така. Гласуваме изменение номер 2. Започнете гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 1. Гласувайте по компромисно изменение 1. Край на гласуването. Приема се. Господин Смит иска думата. Аз съм тук, картата ми е тук, но машината не работи. Така, ще, ще преброим и вашия глас, не се разпокойте. Сега, десето изменение на Лайън. Край на гласуването. Приема се. 11-то изменение на Николеско. Край на гласуването. Приема се. 12-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 2. Гласувайте, ако обичате. Край на гласуването. Приема се. 18-то изменение. Гласувайте изменения 18. Край на гласуването. Отхвърля се. 20-то изменение. Моля, гласувайте. Изменение 20. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. 21 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 22 изменение. Гласувайте изменение номер 22. Край на гласуването. Приема се. 13-то компромисно, трето компромисно изменение. Край на гласуването. Приема се. 23-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 29-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 300 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването приема се. 30 път първо изменение. Край на изменението. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването приема се. Пето компромисно изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четиресто изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 41 изменение. прогласувайте. гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Сега 43-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването по 43-то изменение. Приема се 44-то на Данчила. Край на гласуването. Приема се 45-то. 46, извинете, Егел. Приема се. Имаше малко суспенс. И сега окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И а, поздравявам докладчика, моля, предайте ги. А сега минаваме към най-важния въпрос. Джеймс в залата ли е? Джеймс е готов, значи минаваме към точка 7. Става дума за изменение на регламент 1234 във връзка с договорите взаимоотношения в сектора на млякото и млечните продукти. Джеймс Некълс Никълсън, скъпи колеги, ще трябва да приемем този доклад, който е от огромно значение. Става дума за доклад по процедурата за, взаим, за съвместно взимане на решение. 300 изменения бяха внесени, но благодарение на отличната работа на докладчика и докладчите в сянка. Измененията бяха обединени в 8 компромисни изменения и 19 изменения, свързани с съображението. Така че е Необходимо е да изразиме чрез днешния вод нашата позиция. Дали Джеймс иска да вземе думата по въпроса и след това да гласуваме. Благодаря, господин председател, за милите. Надявам се, че дори след като гласуваме ще можем така оптимистично да си говорим защото наистина въпросът е много а, важен. Огромен брой компромиси се наложи да бъдат постигани, но все пак успяхме. Ние като комисия наистина успяхме да стъпим здраво на своята позиция и да си я защитим. За това искам да благодаря на всички и е, най-вече на докладчиците в Сянка. Доста здраво се борихме по време на преговорите за постигане на компромиси и господин председател, би, с удоволствие ви казвам, че а, добре се справихме, както и вие добре си изиграхте ролята по време на поредица от тези срещи. Също така на екипа на нашата комисия искам да благодаря, който толкова много ни помага. Също така и съветниците на политическите групи, те работиха дълги часове, но пък и даваха добри резултати. Препоръчвам това като един много подходящ, обхватен и подробен пакет от мерки. Благодаря. Благодаря ти, Джим. Благодаря, казва господин председател. Надявам се, че всички са готови с картите си, защото малко по-дългичък ще бъде процеса на гласуване. Нека да гласуваме с 126-то изменение. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отка... Отхвърля се. Сега компромис 8. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Сега гласуваме компромис 7. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. Минаваме към компромис номер 1. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Компромисно изменение 1 се приема. А сега минаваме чак на 171 на, трето, на трета страница най-долу. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. А сега 107.3. Моля, гласувайте по 173-то изменение. Прекратете гласуването. Добре, компромис 2. Компромис 2, моля гласувайте по него. Прекратете гласуването. Приема се. Сега минаваме на следващата страница. 205. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Отново Прескачаме доста. 210. Гласувайте. Прекратете. Приема се. А сега минаваме на 228, което е на следващата страница. 228. Прекратете гласуването. А сега към компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следващото е изменение на докладчика номер 21. Моля, гласувайте. Приема се. А сега изменение 22. Отново на докладчика. Прекратете гласуването. Приема се също. Следващия компромис 4. Моля, гласувайте. Прескачаме към 238 изменение. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис 5. Моля, гласувайте. А, искате малко по-бавно ли? Добре. Компромисно изменение номер 5. Прекратете гласуването. Приема се. Минаваме на компромисно изменение номер 6. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването, приема се. Така, сега преминаваме чак на десета страница и до... изменение на докладчика номер 30. Прекратете гласуването. Приема се. Така, продължаваме с изменение 31. Моля, гласувайте. Прекратете. Приема се. Тогава преминаваме към изменение 39 на докладчика. Моля, гласувайте. Прекратете. Приема се. Компромис А. Прекратете гласуването. Приема се. Да, добре, сега сме на компромис Б, казва председателя. Гласувахте ли? Да. Приема се. Компромис Б се приема. Да, сега ще дам думата на господин Силвестрис за, една, за едно устно изменение по компромис Б. Да, благодаря, господин председател. Аз вече предадох текста на своето устно изменение, но ние, ако не вземем предвид колко трудна е пазарната ситуация с а, зехтина и маслините през последните три години, с това непрекъснато скачане на цените, няма а, да помогнем на производителите на захтини маслини и ще започне да расте напрежението неудържимо социалното и по този начин ще се затварят производствените мощности. Така че смятам, че трябва да разширим малко обхвата на регламента, за да регулира и тази специфична сфера. Така че бих искал да бъде разгледано от комисията и призовавам да ме подкрепите. Благодаря, господин Силвестрис. Да, наистина, нашата комисия няколко пъти работи по този въпрос и с комисар Чорос също говорим. Да, но това е точка от преамбюла, което означава, че само трябва да подчертае, да засили това, което казваме. Просто комисията трябва малко по-ускорено да поработи. Господин председател, исках да взема думата. Да, наистина споделям а, извинението господин Сил, Силвестрис и, и по-скоро съдържанието му, но не по този начин. Нека не забравяме, че имаше и прецедент. Е, измененията бяха внесени преди 3 месеца. Е, сега, не, не по този начин трябва да се внасят измененията. Аз разбирам, че зехтина е един нечувствителен сектор, но в крайна сметка в селското стопанство всички сектори са чувствителни и животновътството, и плодовете, и зеленчуците, и така нататък. Аз няма да се противопоставя на а, това изменение. Добре, няма да, няма да, поставя своето вето, но също време ще гласувам против, защото искам да изразя своето отношение. В крайна сметка ние гласуваме един доклад, свързан с а, млекото, млечните продукти а, измененията бяха внесени преди 3 месеца, сега изведнъж е, е вкарваме зехтина. Аз в момента говоря от мое лично име, не от името на моята политическа група. Благодаря, Марка. Да, прав сте. Какво ще каже докладчика по по този въпрос? Да, благодаря на господин Силвестрес за това, че така направи по-вълнуващ този следобед за всички нас. И за това от тази гледна точка смятам, че е много положително всичко това. Да му благодаря и за начина по който <clears throat> представи своето изменение. Но аз нямам нищо против да гласуваме отделно днес, но а, това ще трябва да бъде разгледано след това от съответните парламентарни служби, за да се установи дали е приемливо или не. Защото в този доклад аз някак си отговарям за всичко, което е включено в него и бих с удоволствие подкрепил едно или друго нещо, обаче някак си да не се изкача от навън и отдалече. Въпрос е че това е законодателно а, законодателен портфел и провизо. Аз съм готов да а, помогна, оба, а, да подкрепя с вата си. Обаче, ако това е идеята на господин Силвестрис и той би бил доволен от такава една моя а, тактика. А, добре, обаче аз лично ще гласувам против, но иначе му пожелавам успех в битката, която води за защита на хората, които представлява. Благодаря ти, Джим. Добре. На този етап, ако няма някой, който открито да е против това устно изменение, не виждам. Добре, нека да гласуваме по това устно изменение на господин Силвестрис. Прекратете гласуването. Чакайте малко, казва председателят. Извинете ме, моля, гласувайте сега по устното изменение. Прекратете гласуването. Да, приема се. Добре, свършена работа, господин Силвестрис. Нека продължим нататък. Чакайте малко. Искам само да обещая пред всички и пред господин Тарабела, че повече това няма да се повтори, няма да правя така. Така, компромис С. А, чакайте малко, казва председателя, има още няколко изменения. И има едно изменение, което го забравих. Секретарията ме информира 43. Ние го пропуснахме на предишната страница. 43-то изменение, моля гласувайте. Прекратете. Обръщаме страницата. Да, приема се 43-то и сега обръщаме страницата компромис С. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис Д. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Чакайте малко. 57. Изменение 57 сега. Не, не, не, не гласуваме по 57. Значи компромис е. Прекратете гласуването. Приема се. Минаваме към компромис F. Прекратете гласуването. Приема се. Преминаваме към компромис Г. G по-точно. Прекратете гласуването. Приема се. А сега компромис Х. Прекратете гласуването. Приема се. А сега гласувайте по компромис Ай. Прекратете. Приема се. Преминаваме към компромис J. Прекратете гласуването. Приема се. Минаваме към компромис К. Моля, гласувайте. Прекратете. Приема се. А сега гласуваме по изменение 93. Моля, гласувайте на Патрал Невис. Да, приема се. А сега, 94-то. Моля, гласувайте по 94-то. Прекратете. Отхвърля се. Компромис М. Моля, прекратете. Гласуването приема се. А сега към изменение 100. Моля, гласувайте по изменение 100. Прекратете гласуването, приема се. Следващото е Компромис О главно, а малко. Прекратете гласуването. Приема се. Преминаваме към компромис Н. Прекратете гласуването. Приема се. Преминаваме към компромис О. Прекратете гласуването. Приема се. А сега към изменение 112. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис П. Моля, гласувайте по компромис П. Прекратете гласуването. Приема се. Това означава, че директно преминаваме към компромис Q. Прекратете гласуването. Приема се. И приключваме, гласувайки по компромис R. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Последния компромис е С. Моля, гласувайте. Приема се. А сега гласуваме по законодателното предложение с измененията. Моля, гласувайте. Прекратете. Приема се почти с пълно единодушие. Само три гласа не достигат. А сега законодателната резолюция гласуваме. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. И окончателно гласуване а, за това да влезем в преговори с съвета и ще изпратя докладчика да преговаря. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Браво на Джеймс. Добре свършена работа. И успех в преговорите. След компромис С не гласувахме 11-то изменение на докладчика. А, добре. Той е включен. Добре, скъпи приятели. И пакета за млякото беше гласуван. Следващото заседание на 4 юли 19 часа в Страсбург. Казвам ви довиждане до Страсбург. 19 часа. С това приключваме заседанието.